Предлагам да гласуваме. Първият доклад е на Гардини за допълнението към изменението от Доха на протокола от Киото. Моля, гласувайте. La votazione è chiusa. Край на гласуването capito un attimo non c'è bisogno di alzare la voce много ви моля не е необходимо да повишавате глас Текст е одобрен Моят слух е чудесен, така че ви чувам чудесно. Много ви моля, не дейте да крещите. Знае, че искате думата, но не е нужно да крещите все пак е, това е една институция, в която трябва да се държим прилично. Както казах, става дума за добро възпитание и добри обноски. Имате думата. Благодаря, господин съпредседател. Това е втория път, когато вие просто пренебрегвате моето, е, моето добро поведение. Аз просто ставам и най-нормално искам е, да направя предложение. Искам да привлека вниманието към глава 6 от процедурния ред това са предложения за прекъсване и процедурни предложения. 1, 191 прекратяване на заседание. Тази е, сутрин аз вдигнах е, ръка преди вас, вие просто е, напуснахте залата без да отговорите на въпроса ми. Ако 40 души от е, парламента решат да станат в този миг, имаме право да гласуваме за това дали да прекратим е, е, разискванията и заседанието днес по позорното е, ния подход към е, гласуването по ТИТИП. Ние е, всъщност изразяваме мнението на нашите избиратели, ние ги подкрепяме подкрепяме и имаме право да гласуваме, за да, да спрем е, това предложение за гласуване по силата на правило 191. 40 души, ако, предл... ако са съгласни с съм, биха могли да се присъединят. Allora, questa mattina la sua richiesta è stata fatta quando... Благодаря. Тази сутрин поискахте думата, след като вече бе вдигнато заседанието, прекратено заседанието, именно възоснова на правило 191, вие предложихте 40 души да поискат прекратяване на заседанието. Ето защо ще трябва да подложа на гласуване това предложение. Е, моля, гласувайте индивидуално за това дали да се прекрати заседанието или не. Ако гласувате с да, значи е, това означава, че искате да бъде прекратено. Ако гласувате с не, значи е, е, трябва да продължим работа. La votazione è chiusa. Край на гласуването. Предложението отпада, следователно продължаваме с е, гласуването. Имате думата по процедурен въпрос. Възоснова на правило 152 и 190 бих искала да поставя въпроса с превода. Ако решите да отложите гласуването и дискусия до следваща сесия, би трябвало да кажете кога и дали въобще ще има такава дискусия. Това не е направено в случая, затова изисквам да се коригира тези, този пропуск и наистина тази молба би трябвало да бъде предадена на председателя Шулц. Кога ще се проведе тази дискусия? Ако искате, ще го кажа и на английски. Въз основа на правилника основа на правилника необходимо е да посочите датата и времето, когато ще се осъществи, ще се проведе гласуването. Това не е направено, затова аз поставям въпроса ясно. Кога ще гласуваме, кога ще дебатираме по е, трансатлантическото споразумение, кога ще гласуваме по него? Разбирам, че трябва нещата да се върнат в ръцете на Инта, на комисията Инта за следващото и заседание. За това бих искал това да влезе да се, е, в дневния ред за юли. Тази председателя, тази сутрин дискусията не беше по този въпрос гласувахме за това. Дискусията беше за това дали да се отложи обсъждането, тъй като председателя реши, че трябва да се отложи гласуването. И че ням... Сега трябва да продължим с гласуването според дневния ред. Следващото е доклада Лавие за участието на Исландия във втория период на ангажимент по протокола от Киото. Имате думата. Не се безпокойте. Това е хуманитарно, хуманитарно съображение. В смисъл, че тази сутрин председателя Шулц е, отложи една много важна дискусия и е, бих искал да ни успокоите, че е, и отсъстваше от заседанието, бих искал да ни успокоите, че той е в добро здраве и не това е била причината за неговото отсъствие. Non mi sembra una questione che riguardi l'ordine del giorno. Procediamo con la votazione. Не смятам, че това беше въпрос, който имаше е, процедурен характер. Сега гласуваме поименно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Преминаваме към гласуването на доклада СИПЕЛ присъединяване на Хърватия към Конвенцията за взаимопомощ по наказателно-правни въпроси. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Текстът се приема. Преминаваме към доклада Хюсменова присъединяване на Хрватия към Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица на европейските общности. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Текстът се приема. Следва доклада Ландсбергис относно състоянието на отношенията между Европейския съюз и е, Русия. Параграф първи, оригиналният текст на, три, на, на две части. Знаете, първа част против. Въздържали се, приема се. Втора част за. Против. Въздържали се, приема се. Проверяваме гласуването по втората част. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Параграф 2 от оригиналния текст на две части. Първа част по именно гласуване. Моля, гласувайте. Кратете гласуването. Текстът се приема. Втора част е, за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 3 от оригиналния текст. Първа част. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването.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 Поименно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Текстът се приема. Четвърта част са. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 7 от оригиналния текст на две части. Първа част за. Против. Въздържали се приема се. Втора част, по именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете. Приема се. Параграф 10 на две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, Въздържали се. Приема се. Параграф 12 от оригиналния текст на 4 части. Има устно изменение от господин Исачев. Благодаря, господин. Параграф 12 е, трябва да се допълне с текст за руската пропаганда на руски е, език, за да се предотврати преднамерено разпространената фалшивата информация. Комисията, комисията да създаде конкретни проекти за борба с руската пропаганда с професионално докладване за това, което да следва добрите журналистически практики единствената единствената цел на това е да извършваме не антипропаганда, а антируска пропаганда. Има ли някой, който е против това основно изменение? Bene, sono più di 40. Повече от 40. Онореволе. Заповядайте. Knowing that Le Front National got a loan of 40 Знам, че Националният фронт е взел заем от 49 милиона евро от руски банки и са в е, е, конфликт на интереси. Така че те може да се въздържат. Мадам Ле Госпожа Мисля, че злоупотребявате с ненаказуемостта си в случая, за да е, хулите своите колеги. Това е напълно скандално, господине. Вие много добре знаете, че Националният е, фронт взе заем е, от Руска банка и това не е тайна. Но за разлика от вас, ние не можем да бъдем купени Та, вероятно, който казва дръжте лъжеца, сам лъже. Да пристъпим към гласуване. 12 точка без устното изменение на 4 части. Първа част поименно. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Втора част по именно. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Трета част по именно започнете гласуването. Прекратете гласуването. Четвърта част, по именно започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. След 12-та точка, 12-то изменение. За. Против. Въздържали се. Проверка по електронен път. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 15 та точка. Първоначален чест, текст на две части. Първа част за. Втора. Е, извинете, против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Приема се. 16 та точка. Първоначален текст на две части. Първа част. Против Въздържали се? Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. 17 точка. Първоначален текст на две части. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се. Приема се. След 19-та точка, нов текст с устно изменение от депутата Аутала. Господин председател, предлагам да се добави нов кратък текст след 19 както следва. Подчертава в тази връзка, че наскоро приятия законопроект за нежеланите чуждестранни организации – благодарение на който закон властите могат да забраняват дейността на международни НПО, които според руските власти е, застрашават конституционния строй, е пореден признак на посегателството срещу гражданското общество. Това бе текстът на предлаганото допълнение. Повече от 40 има сте станали против устното изменение. Следващото устно изменение е от същата вносителка с е, поиме на гласуване трябва ли да развие? Да, госпожа Атала, имате е, право да представите изменението си, второто. Още е по-тревожно е, господин председател, ако колегите тук от крайната десница биха били и против това второ устно изменение. Предлагам в 21 точка някои изменения, допълнения по-скоро, Европейският парламент призовава комисията да внесе проекто законодателство, гарантиращо пълната прозрачност на финансирането на политически дейности и партии в Европейския съюз съответствие с препоръката на съвета на Европа, в частност, що се отнася до политически или економически заинтересовани лица отвъд границите на Европейския съюз. Призоваваме всъщност за прозрачност. Има ли възражение срещу това изменение? Няма 40 има против изменението. Поставяме. Колегата Голниш поиска думата. Имате я. Бих искал само да попитам господа, госпожа Отала дали нейното изменение визира също финансирането от американски, катарски и, и прочие близкоисточни банки, в който случай ще се присъединим с удоволствие към това изменение. Господин председател, мога да ви гарантирам, че става дума за призив за пълна прозрачност на всякакво и от всякъде чуждестранно финансиране на политическите партии. Пристъпваме към гласуване на устното изменение. По именно гласуване започнете гласуването. Прекратете гласуването. Ам, приема се. След а, точка от преамбюла Д, изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла Х, първоначален текст на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла М, първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбюла О, първоначален текст на две части, първа част за, втора, втора част за, против, Въздържали се. Приема се. Проверка искате. Добре. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Гласуваме цялата резолюция поименно. Започнете гласуването. Прекратете гласуването, текстът се приема. Доклад Саударга с Европейска стратегия за енергийна сигурност. Изменение и допълнение след първа точка, пето изменение за. Против. Раздържали се. Отхвърля се. Седма точка, първоначален текст на две части, първа за против, въздържали се, приема се. Втора част по именно започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 11 точка първоначален текст за. Против. Жали се. Приема се. 21 точка, пак на две части, за, против, въздържали се, приема се и втората част за, против, въздържали се, приема се. 24 точка, първоначален текст на 4 части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Да проверим. Втора част от първоначалния текст на 24-та точка. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Трета част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Четвърта част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Про, проверка, добре, проверка по четвърта част, започнете гласуване. Прекратете гласуването. Приема се. Моля, вдигайте по-ясно ръка, инак. 25-та точка, първоначален текст на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, Въздържали се. Проверка на втората част от 25-та точка. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. С 9 гласа. 32-и първоначален текст по именно гласуване. Започнете гласуването. Тридесет Приете текста с малко мнозинство отново. 33-та точка, първоначален текст за, против, въздържали се, отхвърля се. 34-та точка. 33-та точка, проверка по електронен път. Добре, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 34-та точка, първоначален текст, поименно. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. Тъй като разликите са много малки наистина по тези точки, моля да вдигате високо ръка, за да не правим непрекъснато електронна проверка. Така, 38 точка, първа част за против се отхвърля, втора част мо. Приема се първа част от 38 първоначален текст. Втора част за против въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но все пак да направим проверка. Прекратете гласуването. Приема се. След 38 точка, 6 то изменение по именно гласуване, започнете гласуването. La votazione è chiusa. Прекратете гласуването. Отхвърля се. След 39-та точка първо изменение по именно гласуване, започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 40-та точка, първоначален текст на две части, първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Приема се. 41 точка, първоначален текст е, на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля проверка. Започнете гласуването. 41 втора част. Прекратете гласуването. Приема се. 43-та точка, първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. 44-та точка, първоначален текст на две части, първа част, да, да, да, да, да, очевидно, ако искате проверка по 43-ти, нека да направим, но беше ясно. Започнете гласуването по 43-та точка. Прекратете. Приема се. 44-та, първоначален текст на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, мисля, че се приема. Проверка да направим. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. След точка 44, второ изменение по именно започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 45-та точка, първоначален текст по именно първа част. Прекратете гласуването. Приема се. Втора част по именно започнете гласуване. Прекратете гласуването. Приема се. 46-та казва от първоначален текст за против започне, е, въздържали се. Отхвърля се. 49-та точка, първоначален текст. На две части, първата за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Приема се. 55-та точка, първоначален текст за, против, въздържали се, отхвърля се. 58 точка, първоначален текст за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка Наистина, много от вас просто не вдигат ръка и е, и е, и е много трудно, тъй като в повечето случаи разликата е десетина гласа. Започнете, е, прекратете гласуването по 58, приема се. 60-та точка, първоначален текст на две части, първа за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. 61. Проверка. Започнете гласуването по втора част на 60-та. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 61 точка, първоначален текст, по именно започнете гласуването. Прекратете гласуването.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 Втората част по-именно започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 78 първоначален текст по именно започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 79-та точка, първоначален текст на две части. Първа за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Приема се. 80-та точка, първоначален текст за, против, въздържали се. Приема се. 83-та първоначален текст на две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се втора част за, против, въздържали се. Приема се. 84-та точка първоначален текст за, против, въздържали се. Приема се. 87 точка първоначален текст на две части. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се, проверка. Започнете гласуването. Прекратете гласуването. Приема се. 90-та точка, първоначален текст. За. Против. Въздържали се. Приема се. 91-ва, първоначален текст. За. Против. Въздържали се. Приема се. 92 първоначален текст. За. Против. Въздържали се. Приема се. 94-та първоначален текст. За. Против. Въздържали се. Приема се. 102 точка първоначален текст. За. Против. Въздържали се. Приема се. 103 точка първоначален текст. За. Против Въздържали се. Приема се. 110 та точка. Първоначален текст за. Против. Въздържали се. Приема се. След 111 точка, трето изменение, поименно започнете гласуването. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Седмо изменение за. Против. Сдържали се. Отхвърля се. 116 точка, първоначален текст на две части. Първа част. Против. Въздържали се, приема се. Втора част. За. Против. Въздържали се, приема се. 117 точка, първоначален текст. За. Против. Въздържали се, приема се. От първоначалния текст 119, 118 за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Да проверим електронно. Край на гласуването. Приема се. 119 първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. 124 първоначален текст, по именно гласуване за, Votazione кюс. И тесто е апровато. Параграф... Край на гласуването приема се. 125 първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. 127 първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. 129 за, против, въздържали се, приема се. 130. Първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. 131 първоначалния текст. По именно гласуване, моля гласувайте. Il voto è chiuso. Тесто е апровато. Параграф 132. Край на гласуването. Приема се. 130. Първоначалният текст за, против, въздържали се. Приема се. 133. Първоначалният текст за, против, въздържали се. Приема се. След 139 под заглавието първоначалният текст за против въздържали се приема се. 141 първоначален текст в, на два, в две части за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 143 първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. 145 първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. 151 първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. 152 първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. 155 първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. 156 първоначалният текст за, против, въздържали се, приема се. Прембилна точка Б. Първоначалният текст. Разделно гласуване. Първата част за, против, въздържали се, Приема се. Втората част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Съображение Хаш. Първоначалният текст. За. Против. Въздържали се. Приема се. Пребилна точка И, Ай, първоначалният текст, разделно първа част за, против, също приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Съображение J и J, първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. К, първоначалния текст. Разделно за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. Съображение R, изменение 4, за, против, въздържали се. Да проверим. Гласувайте с картите. Е, моля, гласувайте. Il voto è chiuso. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Съображение Т от първоначалния текст за, против, възражали се. Отхвърля се. Ще проверим и, и него. Voto chiuso. Provato, avevate ragione. Край на гласуването. Приема се. Съобщение У. Първоначален текст за, против, въздържали се. Приема се в първата част, втората част. За, против, въздържали се. Приема се. Съобщение Y Първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Z, първоначалният текст, моля гласувайте поименно. Il е è chiuso. Прекратете гласуването. Приема се. А, Б, първоначален текст. За против, въздържали се, приема се. IAC за, против, въздържали се, приема се. Съображение АД за, против, въздържали се, приема се. А Е, първият е, част, за, против, въздържали се, приема се. Втората част, за, против, въздържали се, приема се. Съображение А, Джей. първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. А, К, първоначален текст за, против, въздържали се, приема се. Съобщение АК. Господин Гомеш. Господин президент, е, по член, е, според член 161 от нашия регламент, е, моля позволете на председателя на председателя, председателя на събранието да изпрати текст, който изисква разделно гласуване не председателя не се е възползвал този си прерогатив до сега. Аз се питам и много мои колеги, ако той се е ползвал от този, това правомощие за е, гласуването тази сутрин, не трябваше ли той всъщност да изпълни по-скоро политически и партизански съображения, отколкото е, процедурни? Давам това на, като храна за размисъл е, на вашата преценка. Мисля, че твърде късно е, за да председателя, твърде късно е да се постави този въпрос. Това е по преценка на председателя, той е, има право да вземе такова решение. За, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по резолюцията като цяло. Моля, гласувайте поименно. Край на гласуването. Текста се отхвърля. Бих искала да изясна, да обясня гласуването. Ако проследите гласуването внимателно, ще видите, че всъщност много малко изменения има по първоначалния текст. Почти нямаше изменения. Ние гласувахме предимно по, по първоначалния текст, така че може би трябваше по-добре текста да отрази е, измененията. alla relazione annuale duemilaquattordici del comitato di vigilanza dell'olaf. сега на годишния доклад за 14 на надзорния съвет на Европейската служба за борба с е, измамите ОЛАФ. Ще гласуваме по резолюцията като цяло. По именно гласуване, моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се текста. Passiamo alla situazione in Ungheria. Proposta di risoluzione. Следващата е, точка е положението в Унгария. Предложение за резолюция от няколко групи. Параграф 3 от първоначалния текст. Първоначалния текст. Гласувайте за, против, въздържали се. Да проверим по първата част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се текста. Ще помоля лявата страна на залата, лявата част на залата да вдигат ръка по-отчетливо, защото трудно мога да, разгр... да различа кой гласува и кой не. Сега за, против, въздържали се, приема се втората част. Пет първоначалния текст, два, две части за, против, възражали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 9, първоначалния текст, за, против, въздържали се, приема се. Десет. Да проверим. По 9 първоначалния текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се 10 първоначалния текст за, против, въздържали се, приема се 11 първоначалния текст в три части. Първата да, за, против, въздържали се, приема се втората за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка. Гласувайте по втората част. Край на гласуването. Приема се. За, против, въздържали се. Приема се. Сега 12, първоначалния текст. За, против, въздържали се. Приема се. Съображение F, първоначалния текст. Искате да проверим 12 ли? Гласувайте тогава по първоначалния текст на 12. Край на гласуването. Приема се. Преамбил на точка Е в първоначалния текст в две части. Първата за, против, възражали се, приема се. Втората за, против, въздържали се, приема се. Сега да гласуваме по цялата резолюция. Моля, е, има искане за е, поимено гласуване. Вдигнете ръка. Моля за, против. Много ви моля, ясно вдигайте ръка, иначе ще се наложи да имаме само именно гласуване. Сега проверяваме, гласуваме по именно. Гласувайте, моля. Край на гласуването. Приема се текста на резолюцията. по доклада за напредъка за 2014 за Турция е, за, против, въздържали се, приема се. Параграф 9, изменение 24, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се текста. След параграф 15, изменение... Параграф 17, изменение 15, за против въздържали се отпадат. 37. За против въздържали се отпада. След параграф 16, изменение 30 за против въздържали се отхвърля се. Изменение 15, параграф 17 за, против, въздържали се, отхвърли се. Параграф 23, изменение 16. Моля, гласувайте поименно. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 32 за, против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. След параграф 30, изменение 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 32, изменение 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение четвърто за, против, въздържали се, приема се. Изменение първо за а, пада. Параграф 33, изменение 34 за, против, приема се 18. 18 пада, параграф 34, изменение 38 за, против, въздържали се, приема се. Да проверим. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 35. Проверяваме гласуването по изменение 5. нататък гласуването. Текстът се приема. Много правилно се сложих очилата. Параграф 35, изменение 35. По именно гласуване, моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 36, изменение 19 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Параграф 37, изменение 20 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 36 за. Против. Въздържали се. Приема се. Параграф 38, първоначалният текст на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Параграф 39, изменение 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. Параграф 42, изменение 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 изменение 22. По именно гласуване, моля гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Параграф 44, оригиналният текст на две части, първа част за, против, въздържали се, приема се втора част за, против, Въздържали се. Приема се. След параграф 44, изменение 7 за. Против. Въздържали се. Мисля, че се приема, но да проверим. Моля, го. Край на гласуването. Приема се. Измерение 23 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Текстът се приема. След параграф 46, изменение 27, по именно гласуване, моля гласувайте. Малко сте бавни. А, мисля, че умората проличава. Прекратете гласуването. Отхвърля се изменение второ по именно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Изменение 12. За, против, въздържали се. Ако не си вдигате ръцете, ще бъде трудно. И изменение 12. Моля, гласувайте. Прекратете. Приема се. Изменение 13. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Е, точка от преамбюла Б. Изменение 8. Сусно изменение. mine too. You have to... No, now. No. didn't it function? Ah, no, It's okay. Now, Работи. Господин председател, аз предлагам да се коригира една грешка и думите in the next five years да се заменят по време на този мандат. Е, моля ви да подкрепите моето устно изменение. Орале. За устното изменение. Против устното изменение. Въздържали се. Приема се. Точка от прембюла К. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. След точка от прембюла К. Изменение 29. За. Против. Въздържали се. Нека проверим чрез гласуване с карти начало на гласуването. Край на гласуването. Край... Текстът се приема. Гласуваме проекта на резолюция като цяло. Поискано е поименно гласуване, начало на гласуването. Да, сега се заспи да приемем такива, не? Да, да. Il voto è chiuso. Il testo è approvato. Край на гласуването. Текстът е прият. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto.